имаме изслушване на председателя на Европейската е, комисия. Всичко това ще бъде записано в протокола. Сега минаваме към приемане на дневния ред за тази